параграф 6 от, трябва да приемем е, препоръките. А сега е, е, и текстът ще бъде публикуван утре на 20 май. А сега преминаваме към общо разискване пране на пари. Нашите докладчици Колегите Каринс и Хентини е, са подготвили е, на текста по предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпиране на пари и финансиране на тероризма. А след това и господин е, Тимоти Кирхоп и Петър Симон. Информация, придружаваща парични преводи. Давам думата на колегата Каринс първо. Да, благодаря ви, госпожо председател. Приключваме една процедура, която продължи повече от две години. Разработваме ново законодателство е, за борба срещу изпирането на пари. Е, позволете ми първо да благодаря на госпожа Сържентини, е, както и на колегите от Комисията за граждански свободи. Благодаря и на целият екип на комисията в лицето на комисаря. По време на италианското председателство работихме е, вече по тези въпроси. И какво постигнахме в рамките на е, тези две години? Предложението на комисията е, предвижда подобряване на законодателството по отношение на борбата срещу изпирането на пари, придобити в резултат на престъпни действия както и борбата срещу финансирането на тероризма. Необходим е нов подход, който изисква и повече усилия от страна на банките, както и на техните клиенти. Естествено, ние се опитваме да съберем повече информация за извършващите парични преводи е, чрез е, банковата система. И така с новото предложение на комисията всъщност получаваме един нов инструмент е, за по-добро преследване на изпирането на пари. Е, предвижда се свързване на регистрите. Е, за какво става дума всъщност в този случай? Става дума за е, общото право на собственост. Е, собствениците могат да бъдат е, и юридически лица, могат да бъдат и физически лица и е, крайна сметка много често по-настоящем ние не знаем всъщност кой е истинският собственик на дадено предприятие, тъй като предприятието има филиали и съдалища на много места в Европейския съюз и дилите на собственика се загубват. Така че в този случай ние въвеждаме инструмента общо право на собственост. Това означава на практика, че е, правоохранителните органи вече няма да имат толкова големи трудности да разберат е, кой всъщност стои зад определена компания, зад определен паричен е, превод и е, какви са източниците на е, съответните средства. По, аз предполагам, че е, така, става дума в някои случаи не само за изпиране на пари, но също и за е, опити за финансиране на терористични е, действия, както и за избягване на данъци. Е, в момента действително е трудно да се проследят е, така, източниците е, на средствата. В Европа ние вече разполагаме с е, една определена система в това отношение е, на национално, а и на европейско равнище. Но сега с новата промяна с реформата на това законодателство, ние действително ще успеем да въведем едни много по-строги правила и правила, които ще ни помогнат да бъдем по-ефективни. Благодаря много на всички, които помогнаха за създаването на е, този нов е, регламент. Благодаря и на новата директива. Благодаря ви, давам думата на госпожа Сържентини. Е, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика господин Каринс, на докладчиците в Сянка, които ни подго... помогнаха както през настоящия, така и предходния мандат Голтиери, благодаря и на съвета, особено на италианското председателство, благодаря на Европейската комисия. Процесът беше изключително продължителен. Започнахме през предходния мандат на парламента и успяхме да приключим миналия декември. Искам да припомня, че имаше гласуване в пленарна зала преди изборите и господин Каренс и аз получихме силен мандат. 643 гласа за публичен регистр за крайните бенефициенти с 30 гласа против. Това ни даде мандат, който не ни позволяваше да отстъпваме. И аз високо ценя този факт. Ние направихме всичко това. Моята мотивация винаги е била да се справим с избягването на плащането на данъци, защото има множество средства, които изтичат от Африка, защото многонационалните компании ги изнасят. Някой бившият президент на Украина, например, използва една фиктивна компания в Холандия, за да укрие откраднатите пари. Да не говорим за LuxLeaks. Сега а, се обръща внимание на тези злоупотреби, създава се този регистър на крайните бенефициенти. Имаме 28 регистри, регистри. Някои от държавите членки в момента не разполагат с а, такива регистри, затова сега ще са задължени да създадат такъв 28-те регистъра, ще бъдат свързани помежду си, за да може да се следи състоянието с фирмите, да се види кои са фиктивните фирми. Пълен достъп до тези регистри ще имат съответните контролни органи, всички, които имат законен интерес, всички, които имат основание да се интересуват поради това, че има опасения за пране на пари, данъчни измами и прочие. Журналистите, НПО, всеки гражданин в Европа в бъдеще също ще могат да има достъп до регистъра и така колективно да допринесем за това да не се източват пари на дънакоплаците, които могат да се използват за здравеопазване и други социални нужди. Държавите членки искат да отидат и по-далече. И мисля, че трябва да го направят. Освен това, изчистихме въпросите, свързани с защитата на данните. След като преминахме от Маркт към джастис от една друга дирекция в комисията, нещата се подобриха. И така, ако има проблем с вашите данни, имате право да потърсите възместия. И така, госпожо председател, нека това да се превърне в пример за останалите държави по света. Не би било чудесно, ако САЩ не последват, не би ли било чудесно, да се борим срещу данъчните измами а, и укриването на данъци. Надявам се, че всичко това ще помогне за постигането на тази цел. Благодаря. Сега господин Киркоп. Благодаря, госпожо председател и госпожо комисар. Ако се пресече паричния поток, това ще обезкърви една дълга верига от престъпници и терористи, полза за цялото общество. Опасността не бива да се подценява. Престъпната дейност на пазарите може да се преодолява само с висока степен на прозрачност. За това аз и моите колеги докладчиците в Сянка се пострахме да отговорим на високите изисквания на темата. Групата за финансово действие срещу изпирането на пари и нейните препоръки дават основни насоки за действие по трансграничните сделки, които са основната арена за действие на престъпните групировки. Мисля, че трябва да стесняваме пространството за тях и да засилваме способностите си да проследяваме паричните потоци през граница. Години наред потребителите и предприятията трудно успяват да прилагат законодателството в тази област. Но ние, според нас, предлагаме пропорционално, балансирано, смислено предложение. Втората директива срещу изпирането на пари, по, които, по която аз работих, се изтълкува и приложи у нас в Великобритания по начин, който се оказа непоносим за дребните инвеститори. И това силно наруши баланса в отношенията им с финансовите институции. Не бива с един по-строг нов режим да се създава подобна или още по-голяма тежест неприкосновеността на личната сфера и защитата на личните данни, принципът на пропорционалност са били водещи изисквания за нас, особено по този пакет. В предишните директиви се търсеха понякога извинения за това, че банки, строителни дружества и други юридически лица търсят начини е, да вземат непрозрачни решения, но потребителите, предприятията е, трябва да знаят е, къде и каква е информацията. Трябва да има ясна система за надзор. Не е достатъчно да декларираме признаване на международните стандарти. Трябва и да сътрудничим на практика, включително и с трети страни. За да е, се инвестира в Европа, за да расте единия пазар, ни трябват подходящи законодателни средства и сътрудничество, за да могат да се разкриват и преследват финансовите престъпления. И надявам се, е, че сме предложили едно последователно и реалистично предложение. Според е, мен това бяха основните насоки, които ме потикваха да работя по текста. Може да имаме най-добрия закон на света, но ако той остане на хартия, няма да допринесе нищо. Ако го приложим на практика, приносът ще е огромен. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха, на господин Симонс, на другите съдокладчици и докладчици в сянка. Надявам се, че утре ще отбележим началото на нова епоха в борбата срещу изпирането на пари с здрав разум и с предложение, което отговаря на интересите на гражданите. Благодаря, господин Кърхоп. Следващият е Петър Симон. Благодаря, госпожо председател. Е, смята се, че е, 1,6 милиарда годишно всъщност се изпират. Това е действително голяма част от БВП в Европейския съюз и надхвърля понякога в рамките на период от 7 години финансовата рамка, в която ние трябва да изразходваме средствата си. Затова е изключително успешно, действително, да се актуализира старата директива. Социал-демократите участваха много активно в предложението на комисията за реформа на четвъртата директива срещу изпирането на пари и работиха много активно по новия текст подходът е, се основава на риска. Има е, случаи, в които е, действително рискът е много висок е, и тогава се налага е, действие. Имаме предвид най-вече казината, е, а също и хазартните игри но и много други е, действия, които е, са свързани с финансиране на тероризма или изпиране на печалба от престъпна дейност. Много важно е, е, е да подчертаем, че ще има прозрачност, ще се събират данни, най-вече за фирмите фантоми, за фирмите с неясен собственик, общото право на собственост вече е, подлежи на определени правила за събиране на информация и то детайлна информация, включително и за фундации, за тръстове е, и други, не само за предприятията. Е, Воденето на регистрите е, не е нещо ново, но е, сега вече се подчинява на нови правила, които са по-стрикни и обещават е, много по-добри по възможности за проследяване тези регистри са за нотариуси, за адвокати, е, т.е. те задължително предоставят е, достъп е, до всички от тези, които имат отношение към определен процес, свързан с проследяването на така, паричните потоци, но същевременно те ще бъдат достъпни и за журналисти, така че и обществеността чрез журналистите ще може да бъде информирана за е, състоянието на нещата. Няма да се спрем пред границите. Е, трансграничните процеси ще бъдат облегчени. Ще бъдат е, облегчени и разследванията в това отношение извън Европейския съюз в взаимоотношенията с трети страни, така че ще обхванем и престъпни действия, свързани с укриване на данъци, с изпиране на пари е, които надхвърлят границите на Европейския съюз. Няма да позволим е, произвол да се шири в това отношение, тъй като е, загубите за нас са големи, а същевременно и последствията от бездействие са пагубни и много тежки. Създаването на един централен публичен регистр е много важен резултат от консултациите, които проведохме. Това очевидно е и един от най-важните успехи в рамките на новата директива, но това, което предстои е прилагането през следващите години. Благодаря ви. Давам думата на комисията. Благодаря ви много, уважаеми членове на Европейския парламент. Директивата за борбата срещу изпирането на пари и текста за информацията, придружаваща паричните преводи, са все стратегически предложения, които ще засилят нашите усилия за борба срещу изпирането на облагите от престъпна дейност и финансирането на тероризма. Бих искала да изразя своята благодарност на парламента и най-вече на съдокладчиците госпожа Сърджентини и господин Каринс, както и на докладчиците в Сянка за е, категоричната им подкрепа е, за усилията ни по тази трудна тема. Няколко председателства подред, особено италианското председателство, положиха много усилия. Тристранните преговори приключиха по време на италианското председателство през декември миналата година. Обедена съм, че днес сме стигнали до резултат, от който можем да бъдем удовлетворени. Утрешното гласуване ще отбележи нова стъпка в борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари в светлината на неодавнашните терористични атентати и необходимостта от засилване е, на програмата за сигурност. Тези мерки ще бъдат задействани максимално бързо. Вече разполагаме с необходимия инструментариум, за да можем е, да установим и проследим милиарди евро финансови потоци, които подпомагат терористични групи и дейности. Прозрачността относно действителните е, бенефициенти е също много актуален въпрос аз приветствам амбициозния подход е, на парламента и на държавите членки, за да се въведат е, регистри за юридическите лица и договорености между юридически лица относно действителния собственост. Комисията ще работи с държавите членки, за да ускори процеса на реализация на новите изисквания на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Мисля, че така ще създаде една по- силна рамка за противодействие на финансирането на тероризма и на изпирането на пари. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега от името на политическите групи започват изказванията. За минута и половина давам думата на господин Радев. Дами и господа, по данни на оон прането на пари коства около 2,7% от световния брутен вътрешен продукт или около 1,6 трилиона долара на година. реално цената е много по висока защото организираната престъпност и тероризмът които са финансирани чрез пране на пари засягат живота и съдбите на милиони хора по света. затова четвъртият законодателен пакет на европейския съюз за борба с прането на пари е изключително важен. той ще доведе до повече прозрачност в една все по сложна финансова система която без този пакет би предоставила множество възможности за измами. постигнатите споразумения за централен регистър на бенефициентите от дадена компания за включването на данъчни престъпления в обхвата на пакета за по строг контрол върху финансови трансфери за задължението на междинните платежни посредници да сътрудничат с компетентните органи са важни нововъведения в европейското законодателство. те ще позволят да бъде изяснена собствеността на фирмите и да има повече прозрачност в бизнес взаимоотношенията което ще доведе до укрепване на функционирането на единния пазар на европейския съюз в същото време ще бъде улеснена борбата с организираната престъпност и тероризма и по точно проследяване на тяхното финансиране което е от значение в сегашната обстановка на терористична заплаха над европа и бе препотвърдено като приоритет в програмата за европейска сигурност представена в края на месец април. дами и господа вярвам че четвъртият пакет за борба с прането на пари взема под внимание сегашните и бъдещи заплахи за европейската сигурност и предоставя адекватни инструменти благодаря, колега Радев. За две минути давам думата на колегата Ана Гомеш. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка Смятам, че се нуждаем от ефективна система е, срещу изпиране на парите и с е, това предложение е, действително предлагаме една такава система. Чрез е, е, Централния регистр, свързването на националните регистри, е, създаваме един много важен инструмент в борбата срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Е, Наистина сме разочаровани от многото финансови скандали в Европейския съюз. Очевидно все още няма достатъчно прозрачност. Някои държави се опитват да ограничат достъпа до информация не само за журналисти, е, но и за потребители, за граждани. Е, те нямат свободен достъп е, във всички държави членки. Разполагаме с 27 различни системи и това наистина е жалко. Връзката между правните разпоредби и борбата срещу данъчните престъпления е нещо, което е, няма нужда да се доказва ние би трябвало при всички положения да е, създадем сериозни трудности за е, престъпните групи и престъпниците, извършителите на нарушенията. За... А, естествено, фокусът би трябвало да бъде организираното, организираната престъпност. Знаем много добре, че преследването на организираната престъпност е една много трудна задача. Необходими са е, много усилия за ефективно прилагане на правните разпоредби, е, бързи действия за създаване на регистъра и е, държавите членки заедно с институциите трябва да спрат укриването на данъци в оазисите. Госпожо Гомес, е, приемате ли въпрос от колегата Сани? elnök úr! tisztelt képviselő asszony ön a beszédében nagyon sok olyan hibára hvta fel a figyelmet в вашето изказване вие насочихте вниманието към редица опасности и заплахи и накрая споменахте данъчните оазиси. Затова ще ви попитам какви са е, причините за това да няма е, дефиниция на е, понятието данъчно убежище. Тъй като липсваше воля от страна на държавите членки и на комисията за хармонизация на данъчното законодателство. Ние е, е, в крайна сметка се съравноваваме помежду си, конкурираме се на е, единния европейски пазар. Но комитета, комисията по данъчната политика ще трябва да положи много усилия, за да убеди комисията, че се нуждаем от повече хармонизация. Госпожа Фоншторх. Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, говорим за мерки срещу изпирането на пари, за мерки срещу финансиране на тероризъм, срещу данъчни престъпления, но същевременно се очертава и нещо Друго, да кажем, не трябва ли в крайна сметка да е, отменим е, е, плащанията в брой. Петър Буфингер и главният економист на Ситибанк, това са известни финансисти и економисти в Германия, смятат, че наближава времето на плащанията единствено на хартия на банковите преводи, а по този начин някои се страхуват, че ще загубим всъщност свободата да избираме начина на плащане, но аз мисля, че и плащането в брой понякога улеснява изпирането на пари. Благодаря ви. Господин Торвалц, благодаря ви. Изпирането на пари е сериозен проблем. Той е голям източник на доходи за престъпни организации, които вреди на нашите економики. Предложението е нещо, по което работим от доста време. Искам да благодаря на докладчиците за положения труд, за сътрудничеството. Да благодаря също на докладчиците в Сянка, които работиха по тази тема. Беше първоначално направен анализ на риска. Необходимо е да има такъв точен анализ на риска, защото това дава добра основа за законодателството. Когато говорим за собствениците бенефициенти, ние успяхме да постигнем съгласие за създаването на регистър, в който да бъдат писани. Знаем, че когато говорим за казина, за пране на пари, нещата доста са сложни и за това можем да читаме за голямо постижение съгласието да се създаде регистър. Доста често се натъкваме на затруднения, когато създаваме закони и третираме всички по определен начин и поставяме на равна нога, както някои, които извършват престъпна дейност, така и други, които имат легитимен бизнес. Аз считам, че този проекто закон ще ни помогне да разрешим проблемите, които срещаме. Благодаря. За минута и половина давам думата на госпожа Кари. Благодаря, господин председател. Като докладчик Сянка искам да благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Днес можем да кажем, че действително постигнахме голям напредък по темата, която обсъждаме. Ако погледнем данните от ООН, ще видим, че 50 милиарда годишно губят африканските страни именно поради изпирането на пари. Многократно повече от помощта, която получават. Затова прозрачността има първостепенно значение – Иначе, чрез е, измама, е, международни престъпни е, организации укриват данъци, изпират пари в ущърп на всички. Много усилено работихме по предложението за регистър на действителните бенефициенти, за да могат да бъдат проследени истинските собственици обикновените граждани, неправителствените организации, всички медиите трябва да имат достъп до тези регистри. Иначе виждаме какво стана с LuxLeaks. Има сили в комисията и в някои държави членки, които не искат чак такава степен на прозрачност. Затова призовавам правителствата, включително и датското правителство, да подкрепят предложението за напълно прозрачни регистри. Благодаря, госпожа е, Кари. Сега госпожа Жули. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам да поздравя докладчиците за положените усилия и особено на госпожа Саржентини. Въпреки натиска, утре ще гласуваме създаването на регистър за бенефициентите на офшорни компании. Това е голямо постижение. Някои от държавите членки направиха всичко, за да ограничат този напредък. Са, например, Обединеното кралство е, за тях ще се прилага непубликуване на регистъра за тръстовите а някои ще ограничат достъпа на журналисти и НПО до техните регистри. Така че това е първата стъпка в битката ни срещу незаконните финансови потоци, които са в интерес на богатите, на многонационалните компании, на престъпни групировки и терористи. Но утре ние ще покажем, че сътуквото не е фатално. Утраторът е прекъснат. Следващият оратор е госпожа Ферера. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, има а, хиляди организирани престъпни групи в а, Европа, които търсят а, пролуки в а, трансграничните а, потоци, а, включително и чрез а, контакти с а, Китай. Изпирането на пари, финансирането на тероризма на вътрешния пазар изисква огромно сътрудничество и обмен на информация, включително и с трети страни, за да може да се води успешна борба да се води борба с изпирането на пари, означава да се води борба с избягването на данъци, откриването на данъците, корупцията и много други престъпления. Тук можем да изиграем много важна роля, за да може да се подобри проследимостта на паричните потоци трябва да се положат всички усилия за засилване на прозрачността на юридическите лица, на търговските дружества, за да е ясно кой е действителният собственик и кой ползва облагите от дейността. Поддържането на публични регистри означава да се съхранява много важна информация, която да бъде достъпна за максимално широк кръг субекти в рамките на нормативната уредба не бива да се допуска да се укриват данъци и да се укриват такива явления, като изпирането на пари. Гаранциите за защитата на личните данни е абсолютно задължителна, защото иначе може да се успорва прозрачността и да се ограничи достъп. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Боргезио. Струва ми се, че тук малко се замъглява в доклада една тема, която а, би трябвало да е в центъра на нашето внимание, а ние като че ли бягаме. Рискът от а, финансиране чрез непрозрачни а, канали на а, престъпна дейност. Самия факт, че в а, Европа съществуват такива възможности, че има ислямски организации, а, че има а, групи, които се занимават с подготовка на терористична дейност, означава, че а, едва ли ще успеем с скромния инструментариум, с който разполагаме. Струва ми се, че а, те разполагат с капитали значително по-големи, отколкото ние си а, е, мислим, с а, е, а, е, тъмни източници и терористични, а, и престъпни. Трябва да работим за установяване на собствениците, Минута и половина за госпожа Пълнова, прекъснате предишния оратор. Благодаря, господин председател. Е, европейската економика е, се нуждае за да процъфтява от двете е, Trust and Transparency, доверие и прозрачност. Ежегодно Европа губи чрез изпирането на парите 600 милиарда евро, а това представлява двойния размер на сумите предвидени по плана Юнкер. Парите са необходими за инвестиции в иновациите, в образованието, в изследванията. Двете предложения всъщност дават възможност да се преодолее тази негативна тенденция чрез проследяване на паричните потоци на паричните плащания. Необходимо е да подобрим целостта на системата, да подобрим функционирането и по този начин да подобрим и нашата репутация, нашето име и стабилността на финансовата система. Необходими са естествено и правила за защита на личните данни и на личната сфера. Необходима обаче е надлежна проверка по отношение на всички парични проверки и само по този начин ние ще можем да се преборим срещу финансовите измами. Този начин на законодателството създава доверие, доверие в финансовата система, доверие в е, начина по който е, боравим с парите, е, доверие и към средата за инвестиране и за бизнес. В крайна сметка това е част от добрите практики. Благодаря, госпожа Пълнова. Госпожа Ферейра има думата. Благодаря. Госпожо комисар, уважаеми колеги, аз също най-напред искам да благодаря екипа на докладчиците и докладчиците в Сянка, които положиха много усилия, свършиха отлична работа, стигна се до важно споразумение по време на е, италианското председателство. Това са важни стъпки напред за борба срещу укриването на данъци и данъчните измами, както и срещу прането на пари за финансиране на организирана престъпност и тероризъм. Освен това, създаването на регистър на реалните собственици на предприятия в Съюза е нещо изключително важно. Ние се радваме, че се предвижда създаването на този публичен регистр, въпреки че нашата група на социалистите съжалява, че не се организира на европейско ниво достъпа до съдържащата се в регистъра информация. Ограничаването на достъпа до регистъра само на лица, които имат легитимен интерес, това е доста мъглява формулировка, дава възможност на държавите членки да ограничават достъпа до информация по своя осмотрение. Особено в някои изключителни случаи, когато реалният собственик е малолетен или лице с увреждане, както трябва да се отчитат и доста други рискове, които в момента не са ясни. Въпреки това, това е стъпка напред, но само една първа стъпка към подобряване на прозрачността. Необходимо е да се постигне компромис. Това е изключително важен документ и се надяваме, че държавите членки ще го подкрепят. Благодаря, госпожо Ферера. Давам думата на госпожа Фотига. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще напомня за Мадрид и срещата, на, на която държавите членки се ангажираха да се борят срещу тероризма и е, срещу е, престъпленията. Но, за съжаление, не забелязваме подобрение в борбата срещу тези е, явления. Е, може би защото не разполагаме с достатъчно ефективни средства и инструменти. И ето, че сега е, е сме на път да приемем един пакет за борба, включително и срещу тероризма, който ще ни помогне да бъдем по-ефективни. Благодаря на всички, които участваха в тази дейност. Благодаря Давам думата на господин е, Ежек. Благодаря. Искам да благодаря на е, всички е, депутати, които заеха твърда позиция в преговорите. За мен директивата подчертава значението на Европейския парламент в законодателния процес, идеята за публичните регистри на фактическите собственици и бенефициенти е ключово предложение на Европейския парламент в борбата срещу изпирането на пари. През декември се договорихме за повече прозрачност, такава каквато иска широката общественост, като по-решително действие в борбата срещу изпирането на пари. Предложението е, за публичен е, регистр е, се включва в директивата, но дава възможност на държавите членки да тълкуват по свое осмотрение понятието законни интереси. След като гласува Европейския парламент, на ход са държавите членки, за да могат да приложат новото европейско законодателство за борбата срещу изпирането на пари и паричните преводи. Призовавам ги за действия, които не ограничават достъпа до публичните регистри с информация за юридическите лица и тръстовете, които са реални собственици и бенефициенти. Благодаря. Сега за минута и половина господин Хризогонос. Αποτελεί μια τεράστια πληγή изпрането е на пари е бич за економиката на Европейския съюз. Разходите с 166 милиарда годишно в резултат от организирана престъпност, по данни на Интерпол. Това означава по-малко пари за социални услуги. Разширява се неравенството в обществото защо не сме толкова ефективни в борбата срещу изпирането на пари. Това е така, защото до сега липсваше нужната политическа воля. Ето защо пакетът, който обсъждаме днес, е толкова важен. Нещата се раздвижват, предложенията на Европейската комисия подобряват съществуващото положение регистрите за действителните собственици, включително на тръстовете, които могат да бъдат аудитирани от всички, които имат законен интерес, е първата стъпка към създаването на прозрачен режим. Но се нуждаем от допълнителни стъпки за подобряване на прозрачността на финансовите транзакции. Нуждаем се от структурна реформа, а не от дерегулиране на пазара, за което настояват преобладаващите политически сили в Европа днес. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Корал за една минута. Благодаря, господин председател. Добре. С този четвърти законодателен пакет за борбата срещу изпирането на пари, правим една стъпка в сравнение с постигнатото до сега. И все пак ми се струва, че сме все още далече от един действително ефективен и ефикасен инструмент за борба с едно огромно по мащабите си явление, както посочиха тук и колегите. Много удобно е за капиталите, които идват от неизвестни незаконни източници и намират пътя си до вътрешния пазар. Преговорите е, бяха е, трудни, но рискът тук е да имаме отлично законодателство, е, което да се прилага в различните държави членки по различен е, начин. Важно е да има повече е, уеднаквеност на подхода, за да направим действително стъпка напред. Благодаря. Благодаря на господин Корал. Сега за една минута господин Бриола. Президент. Господин председател, укрепването на, орган... на пренето на пари и финансирането на тероризма са стъпки във вярната посока. Но това не трябва да води до пожертване на суверенитета на държавите, тъй като държавите членки са онези, които могат ефикасно да се борят срещу тези мафиотски групировки. Чрез този законодателен пакет ще се засили контрола на капиталовите пазари в Съюза, но не трябва да сме наивни. нези, които се занимават от, с пране на пари, се възползват от свободното движение на капитали и лица в Съюза защото по този начин се създава една добра основа за дейността на престъпни организации. Сътрудничеството между полицейските и съдебни органи в държавите членки трябва да се засили. Благодаря. Колегата Ман има думата. Благодаря, господин председател. Е, всяка година между 650 милиарда и 1,5 милиарда евро ежегодно се изпират. Е, престъпниците използват е, прането на пари, за да легализират печалбите от престъпни действия. Използват се и е, фирми е, фантоми, използват се и какви ли не други средства, е, което разклаща доверието в финансовата система. В никакъв случай не можем да кажем, че е, нещата могат да се решат единствено на национално равнище. Не. Нуждаем се от европейско законодателство, което да използва и новите техники за е, е борба срещу е, изпирането на пари. Трябва естествено е, правоохранителните органи да могат да проследяват е, происхода на парите, да проследяват и е, собствеността. Е, тази проследимост на паричните плащания е абсолютно необходима. Прозрачност, да, разбира се, но естествено и защита на е, данните, на правата, заложени в хартата за основните права. В никакъв случай не бива да нарушаваме е, тези основни права на гражданите. Международното сътрудничество е, е необходимо и в рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз, е, за да бъдем ефективни в борбата срещу тероризма и престъпността. Благодаря на докладчиците. Колегата Гуатиери има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че пакета за борбата срещу изпирането на пари е една добра страница от историята на парламента и неговата законодателна дейност. Мисля, че се изигра много положителна роля и от италианското председателство. И като имаме предвид колко високи са международните стандарти, толкова по-голямо е постижението на Европа, която ги надхвърля, подобрява предложението, прави още една стъпка напред, като предлага публичен регистр за действителните собственици и бенефициери на търговските дружества и на тръстовете. Така в е, е, член 14 е, във връзка с член 13 може още по-успешно да се води борба с финансирането на тероризма, но и свързаните с изпирането на пари престъпления, а те са корупция, укриване на данъци и избягване на данъци. Струва ми се, че така широко трябва да гледаме предложението и да приветстваме голямата инициатива с която издигаме борбата с финансовите престъпления на нов етап. Съгласен съм с докладчицата, че Европа трябва да бъде модел и за останалите и парламентът трябва винаги да бъде на штрек. Председателят прекъсва господин Гуалтиери и дава думата на колегата Ошук. Господин председател, дами и господа, въпросите за прането на пари и финансирането на тероризма са от особена важност и се радвам, че това предложение отчита различни аспекти както и има предвид различните институции, които ще участват в борбата срещу тези явления. Укрепват се разпоредбите. Престъпната дейност, както знаем, се променя и ние трябва да сме предпазливи трябва да прилагаме принципа на пропорционалност, както и да имаме предвид доставчиците на разплащателни услуги и тяхната роля. Освен това, трябва да имаме предвид и различните действащи правила, които трябва да се уеднаквят. Благодаря, господин Ошок господин Вали за минута и половина. Благодаря преди всичко. Искам да изкажа високата си оценка за парламента, който свърши отлична работа, като представи ясни мотиви и аргументи за своето предложение. Мисля, че някои държави членки биха търсили начин да се отклонят, но предложението на парламента е прекрасен пример за това как с регистрите за действителните собственици и бенефициери на дружествата и тръстовете в държавите членки ще могат да се проследят прозрачно и с публичен достъп всичките данни, които се съдържат там. Обаче държавните органи трябва да се погрижат да е законен този достъп, да няма злоупотреба с данни за да може да работи успешно централния е, регистр. Така ще имаме комплексни е, резултати и е, когато имаме лица с собственост на капитала на 25%, ще може да бъде проследено действително кои са те. По такъв начин ще можем да проследим собствениците и вече дискреционните правомощия на държавите членки да прилагат тази разпоредба, трябва да предизвика особено внимание, защото престъпните организации ще се възползват от разликите. Благодаря. Благодаря на колегата Вали. Сега на колегата Петър Ле давам думата. Благодаря, господин председател. Да, независимо от е, е, успехите по отношение на паричната ни политика и паричния съюз, е, ние трябва да продължим с усилията за борба срещу изпиране на пари. Задължително е да въведем нови правни задължения. Когато говорим за една обща политика на сигурност, е, трябва да засилим и възможностите за борба срещу финансирането на тероризма, срещу е, данъчните обежища. В никакъв случай не бива да е, допускаме, е, която и да била държава член, да позволява е, данъчни престъпления и укриване на данъци в е, е други държави. Необходимо е да предотвратим нелегалните парични потоци. Мисля, че бях достатъчно кратък, така че следващият оратор ще има достатъчно време. Благодаря. Колега, колежката Йотова има думата. Три пакети до този момент са приети в битката с прането на пари. За съжаление, резултатите са много по-слаби от очакванията ни престъпността е гъвкава и винаги една крачка преди нас. нещо трябва да се промени. трябва ни нова холистична политика с обвързващи закони и общ подход за борба с корупцията организираната престъпност и прането на пари. европа трябва да бъде лидер в борбата с данъчните убежища а не да си затваря очите пред тях в момента европейската комисия наблюдава две страни българя и румъния за напредъка в областта на борбата с престъпността но този механизъм е изчерпан и неработещ. докладът за корупцията на комисар Малстрион показва огромни размери във всички страни. трябва ни общо европейско законодателство сближаване на наказателните норми в държавите членки за да не се възползват трансграничните престъпни мрежи от различията и вратичките в националните закони очакваме тази политика да бъде основната част от новата стратегия за сигурност до 2020 година. Благодаря, госпожо Йотова. Сега господин Ван Дален. Господин председател, изпирането на пари струва на економиката милиарди евро. Незаконни средства понякога а, идват от а, търговията с наркотици, а, с оръжие и това е абсолютно неприемливо. Новото законодателство ще ни помогне да се борим с изпирането на пари и незаконната престъпна дейност. Подкрепям този подход. Но тук ни трябва нещо много важно. Обикновените хора да не бъдат засегнати, личните им данни да бъдат използвани само единствено за борба с изпирането на пари, а не за търговски цели. И това трябва да се следи много, много внимателно. Борба срещу изпирането на пари, да, но и защита на личните данни и неприкосновеността на, част на а, личната сфера на гражданите. Благодаря сега госпожа Маковей. Директива Directiva spălării banilor face un pas înainte. Благодаря. Директивата за изпирането на пари е стъпка напред. Доста често парите изтичат, Директивата означава, да си, че трябва да се искат данни за отделните лица, но тези данни са достъпни за журналисти само ако имат законен интерес. Има проблем с достъпа до публичния регистр, който е предвиден Фирмите в фантоми съвсем не се премахват чрез тази директива. Има фирми, многонационални компании, които реализират огромни печалби в данъчни обежища. Печалбите се реализират, защото Европейския съюз допуска на своя територия, да има такива данъчни обежища, както в Люксембург. Всичко това вреди на гражданите, защото тези фирми не си плащат данъците как, так, както трябва. Освен това, казината са типични места, където непрекъснато се изпират пари ден и нощ. И въпреки това не се изисква клиентите да се а, идентифицират. Бих искала да отправя апел. Председателят прекарва госпожа Макове. Госпожа Шлайтън има думата. Благодаря, господин председател. По време на италианското председателство беше постигнат решител напредък в законодателните предложения за борба с изпирането на пари и финансирането на е, тероризма. Един задължителен централизиран списък на действителните собственици и е, бенефициери на търговските дружества и тръстовите е, структури е една много смела стъпка, защото това означава прозрачност, макар и с условието за законен интерес. Случаите на корупция най-често са свързани с кухите фирми, с избягването и укриването на данъци. И е, това е един глобален проблем, не само за нашите страни, за развиващите се страни, за това ни трябва и глобално решение. Благодаря, колега Шлайн. Давам думата за две минути на колегата Юзаставски. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Подкрепям едно по-строго законодателство, е, но е, в този случай, макар че понякога смятам, че бихме могли да бъдем малко по-малко стриктни и строги в законодателството. В този случай обаче това е уместно. Ние се нуждаем наистина от е, силни е, категорични инструменти за борба срещу е, тероризма и спирането на пари. Във всеки случай не споделям убеждението, че регистърът ще наруши личната сфера на гражданите. Нека да направим този регистр, нека да го захраним с данните, които са необходими за проследяване на паричните потоци, защото наистина трябва да се преборим много по-ефективно срещу терористичните атаки. Е, препоръките е, на съвета на Европа все още не са изпълнени. А ето е, това, чрез този, тази регулация ще бъде възможно вече. Господин Питера е следващия уред. Чинкуя, пани Преводничонци. Благодаря, господин председател. Изпирането на пари е пря... пряко свързано с организираната престъпност – това засяга световната економика, финансите. Ясно беше показано, че годишните приходи са в размер на 2,7% от световния брутен вътрешен продукт и този процент ежегодно нараства. Има развитие на технологиите, има свободно движение на финансови капитали, има анонимност, конфиденциалност и те са една от причините, особено в банковото дело, което допускат много хора да укриват своите доходи. Понякога тези средства се използват за финансиране на тероризъм. Ето защо е, регистърът, който се предлага, ще ни помогне да се справим с е, финансирането на тероризма в е, международен мащаб, както и да проследим организираната престъпност и да водим по-ефикасна борба срещу нея. Благодаря, господин Питера. За минута и половина господин Ждечовски. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа, докладчици, съдокладчици и докладчици в сянка. Най-сърдечно искам да ви благодаря за добре свършената работа. Аз съм горд, че именно чешкия комисар представя това досие тук, защото правим огромна крачка напред в борбата срещу престъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сумите, е, за които е, става дума тук, са чудовищни. Никой от нас със сигурност не може да каже откъде и на къде вървят тези парични потоци и в чий интерес са те. Поради тази причина смятам, че е задължително тези финансови сделки да бъдат следени дългосрочно и прозрачно. Аз лично поддържам безкасовата економика, безналичната економика, в която Европа ще може да напредне много в борбата срещу изпирането на пари. И още нещо, за което тук не стана дума. Специфичен аспект на тази дейност е неочаквания развой на събитията в различни части на света. За това а, трябва да работим на европейско равнище, но трябва да сътрудничим и с партньорите си в световен план. Благодаря. Преминаваме към а, спонтанните изказвания. Давам думата на първия записал се. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, е, колеги, докладчици и докладчици в сянка, много благодаря за е, извършената от вас работа и за тези разисквания, тъй като изпирането на пари в момента очевидно е един много печеливш отрасъл в нашата економика. И а, е, ние много трудно можем да проследим е, пътя на парите, е, придобити чрез престъпни действия. Е, организираните престъпни групи добре прикриват следите си. Необходимо е прозрачност. В това отношение смятам, че не бива да се лъжем. Необходимо е да подобрим данните в регистра, необходимо е да подобрим и достъпа до тези данни. Държавите членки в това отношение са длъжници, но смятам, че в крайна сметка получаваме един добър инструмент в ръцете си. Благодаря. Е, колегата Фуцулика има думата. Удоволствие, господин председателю, да получа думата от вас. Благодаря ви. Приветства включването на създаването на публичен регистр на действителните собственици, но достъпа до него зависи от а, законен интерес. Това ще позволи на унези държави членки, които искат да бъдат по-прозрачни, да приемат по-широка дефиниция за този законен а, интерес, докато други могат да го използват, за да ограничават достъпа до регистъра, да го ограничат до изключителни обстоятелства. Например, при отвличания, сплашвания и други такива прояви. Необходимо е да се гарантира пълна прозрачност на крайните собственици в корпорациите в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Давам думата при еднакви условия на всички участници в процедурата за спонтанни изказвания. Така че има регламенти тук, който е еднакъв за всички. Колегата Мариас. Благодаря, господин председател уважаеми колеги, е, възможно бе някои предприятия да не плащат данъци, а да е, е, изпращат парите си в данъчни убежища. Някъде в южноевропейски страни или в Африка. Концерни, които са с международен характер, които работят трансгранично, са сред първите, които не плащат данъците. Знаем какво става в Гърция с данъците. Виждаме какво става и в Люксембург, Люксликс. И а, знаем а, как а, чрез а, а, някакви псевдопродажби, а, а всъщност от престъпна дейност се а, финансират терористични атаки и терористични групи в казината, в хазартните игри. Има много наредности. Ето, че сега се надяваме това да се подобри. Колегата Яковлич. Колеге. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа, съдокладчици и докладчици в сянка. Искам да изразя пълната си подкрепа за новото законодателно предложение. То е стъпка напред, която трябва да се приветства в борбата срещу прачите на пари, финансиращите тероризма, ограбващите економиките и обществата ни. Предложението в този смисъл е отлично, но има два проблема – първо, всичко ще зависи от дейността и волята на държавите членки да се борят срещу престъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма. Друг проблем са третите страни. Ние сами няма да решим въпроса без активно сътрудничество с трети страни. Благодаря. Благодаря на колегата Яковчич. Давам думата на следващия оратор hvala za besedo. Благодаря, че ми давате думата. И двата документа, както директивата, така и регламента, са насочени във вярната посока, но това ни не дава основание да отворим бутилка шампанско защото изпирането на пари е сериозна заплаха за економическите ни системи. Става дума за стотици милиарди евро, които се губят всяка година поради укриване на данъци. И това е основателна причина за предприемане на сериозни действия. Състоянието на нещата не е добро. Вярвам, че новите правила ще бъдат важна стъпка в вярната посока. Регистъра на действителните собственици ще допринесе за истинска прозрачност. Знаем, че има проблем в това отношение. Не винаги е лесно да се намери решение. Изпирането на пари е едно от най-големите предизвикателства пред нашите економики и финансови системи в момента. И последният оратор, госпожа Свия. Господин Свия. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя всички докладчици за добре свършената работа. Ние знаем, че глобално економика лужи, губи около 5% от БВП. А това има пагубно влияние върху размерите на бедността. Вие знаете колко много средства са необходими, за да се инвестира в човешкия капитал. Ето това са средства, които липсват на много държави в извън Европейския съюз. Надяваме се нещата да се подобрят в това отношение с е, новия инструмент. Е, е, трябва да обърнем внимание на данъчната дисциплина, на работата на данъчните служби в държавите членки, на паричните потоци към данъчните обежища и най-вече на финансирането на тероризма. И така, благодаря ви. Давам думата на комисаря Юрова. Госпожа Юрова, имате думата. Благодаря ви, за възможността да се изкажа след разискванията. Все повече се убеждавам, че утрешното гласуване ще бъде успешно и ще допринесе за постигането на всички тези положителни резултати, които обсъждахме тук. Резултати, на които се надяваме в резултат на приемането на новия законодателен пакет. Говорихте за а, наказателното право, за защита на личните данни. Затова позволете ми а, да се спра на тези две теми и да ги свържа с борбата с организираната престъпност. Искам да ви кажа, че възприемаме комплексен, холистичен подход към борбата с престъпността в наказателно-правната област – засилваме функциите си и разширяваме е, сътрудничеството е, с агенции като е, Европол, Евроюст. Тук нееднократно беше посочено да необходимостта да се сътрудничи и с трети страни, тъй като много често има участие на граждани на трети страни в рамките на програмата ни за сигурност смятаме да разширим обема на данните, които се съдържат в регистъра за криминално проявените и осъдените лица с данни за граждани от трети страни, които са заподозрени евентуални извършители на престъпления. За защитата на личните данни аз много се радвам, че отговарям и за тази тема. В момента подготвяме окончателния вариант на предложението си за реформа в тази област. До година ще се е, проведат и тристанните разговори. Аз мога да кажа, че това ще бъде истинска революция, защото 28 национални режима ще бъдат заменени с един много усилен, общоевропейски, единен режим за защита на личните данни. Това ще даде нов план, пласък е, на борбата срещу изпирането на пари в рамките на новата директива. И мога да кажа, че обръщаме много голямо внимание на зачитането на основните права, неприкосновеността на личната сфера и защитата на личните данни. Двете законодателни е, предложения са напълно съвместими с изискванията за защита на данните и мисля, че могат да се прилагат е, съвместно много успешно, когато бъдат прияти. Що се отнася до самия пакет – Чух вашата оценка. Вие казахте, че той е пропорционален, разумен, практичен, постижим и необходим за борба с престъпността в финансовата сфера. И нещо повече, чрез него може да се води борба срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма, укриването и избягването на данъци. Важно е не само, че ще бъдат разкрити средства, които сега потъват в една черна дупка, но и нещо повече ще бъдат пресечени терористичните дейности, ще могат да бъдат насочени разкритите средства за много по-благородни цели, за спасяване на човешки живот, ако щете. Финансовите сделки много често са пръв признак за подготовка за терористични атентати. Това е, е много важен признак, който ни е, дава сигнал, че трябва да укрепим сигурността в Европа. Затова още веднъж ви благодаря за подкрепата и се надявам, че ще можем успешно да вървим напред. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега давам думата на господин Карен за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал отново да благодаря на всички колеги за доброто сътрудничество при изготвянето на доклада. Политическите групи са готови да подкрепят тази директива която ще подобри борбата ни срещу изпирането на пари чрез създаването на Европейски регистър на действителните собственици. Благодаря ви. Госпожа Саржентини има думата. Благодаря, господин председател. Много от моите колеги подчертаха, че публичният регистр всъщност няма да е публичен, тъй като а, вие трябва да сте в а, определена категория, е, която получава достъп. Но именно компетентните органи ще е, определят е, дали вие имате, така да се каже, законен интерес е, да получите съответната информация и достъп до регистъра. Нека да стане ясно, че също и в случаите, в които, да кажем, журналисти не получават достъп до публичния регистр, те ще могат да се сират и съда, тъй като журналистите са в категорията е, лица с е, легитимен интерес е, за получаване на данни. И по същия начин ще се процедура и по отношение на всички останали. Естествено, че има известни ограничения, но ограниченията са много малки и тези ограничения ще отпадат все повече. Благодаря. Колегата Кирхоп има думата. Господин председател, дебатът беше изключително интересен. Благодаря на коментара за направените встъпителни и заключителни изказвания. Моята цел беше четвъртата директива за борба с изпирането на пари да бъде добра. Тръстовите както и завещанията съдържат доста чувствителна лична информация. За това трябва да има пропорционалност, когато те когато могат да бъдат пушнично достояние. Освен това, много хора тук подчертаха, че сме изправени пред огромно предизвикателство в борбата срещу организираната престъпност, предвид на цифровите технологии. Искам да благодаря на всички, които допринесоха за този дебат и се надявам на успешно гласуване. Благодаря, господин Симон. Да, благодаря ви, господин председател. Аз също ще благодаря на всички е, участници в тези разисквания. Е, в крайна сметка ние постигнахме компромис по отношение на Централния регистр, така че всеки да може да подкрепи създаването на тази институция. Е, да, ще трябва да подсигурим е, в крайна сметка захранването на този регистр с данни за съмнителните фирми. Методите на изпиране на пари се усъвършенстват непрекъснато. Престъпните е, групи и лица е, е, не спират в усилията си да мамят и да печелят незаконно. Но в този смисъл аз мятам, че постигнатия компромис за Централния регистр действително представлява една необходима стъпка по пътя към по-ефективна борба. Достъпът до Централния регистр е гарантиран за лицата, които имат легитимен интерес. Компетентните органи са длъжни в... да гарантират този достъп, да не пречат на лицата с, и предприятията с законен интерес. Знаем, че в момента в някои държави членки съществуват национални регистри, достъпът на хартия също е гарантиран, но всъщност хората чакат с години, за да получат информацията и понякога тази информация е само на хартия. На европейско и на глобално равнище трябва да се води борбата срещу тероризма, срещу изпирането на пари, така че това е изключително важно важно. Благодаря ви. Е, е, утре ще бъде гласуването. Е, благодаря на всички, които очаквах, участваха в тези разисквания. А сега преминаваме към следващата тема. Общи разисквания, производство по несъстоятелност.